possiamo iniziare i nostri lavori. И така продължаваме нашата работа. Добър ден! Нека да започнем с доклада Вагнер. Имаме 45 минути за това. И давам на докладчика 5 минути да си въведе темата. Благодаря. Както посочи а, госпожа председателя, пред нас а, имаме становище, което ще трябва да представим на Комисията по околна среда по а, проекто предложение на комисията, предвидено за изменение на директива от 2007 година, номер 2003, относно системата за търгове на емисии. Идеята е да се поясни приложното поле на тези разпоредби в търговете за квоти за емисии. Не е нужно да казвам на членовете на комисията, тъй като ние винаги сме говорили по този въпрос колко важен е този пазар и колко е важна тази система на търговия с, емисии парникови газове и какво е нейното значение за политиките на Европейския съюз, както от гледна точка на екологичния надзор и контрол, но и за превръщането на енергетиката и промишлеността в една нисковъглеродна економика. Това е нещо сериозно, което се използва за целите на промишлената и екологичната политика на Европейския съюз. И както казах, едва ли е необходимо да повтарям, всички ние много добре осъзнаваме значението на този проблем. Именно за това е важно предложението на комисията. Това, което те предлагат е промяна в графика на тези търгове. Съвсем ясно е, че това предизвиква известни съмнения относно дали това проекто изменение е в съответствие с системата за търговия с емисии, защото тази система се основава на принципите на свободния пазар. А, това е пазара, който трябва да действа в този случай и да установява цените. Това е основната цел на този пазар. И така, функционирането на пазара предвид а, финансовата криза, пред която сме изправени, претърпя редица промени, които са тревожни за комисията и за плаците. Цените се намалиха драстично и е, става по-изгодно да се плати, от, отколкото да се намали замърсяването на околната среда. И така, предвид факта, на тези огромни проблеми в пазара, комисията вижда необходимостта да се намеси. Общото възражение е, че ако пазара се промени или той се движи в някаква а, посока, ми това правят пазарите, защото пазара дава възможност на цените да се развиват. И една от последиците на това е, е, че не всички пазари работят толкова свободно и толкова чисто и не всички пазари са свободни а, да има движение нагоре и надолу. Много пазари а, са подложени на намесата на държавните органи. Този пазар за търговия с емисии е изкуствен пазар, той е създаден с определени цели от държавните органи и за това идеологическото противоречие а, може да бъде оборено, като се каже, че повечето от тези пазари са контролирани от държавните органи, а повечето цели и задачи са общи от гледна точка на опасване на околната среда в Европейския съюз. Така че трябва да видим как ще се развият нещата на този етап, на тази размяна на мнение. Бих желал да чуе становището на колегите, на докладчиците в Сянка и на други членове на комисията. Бих желала да, бих желала да чуя какво мислите по въпроса. Но още от самото начало искам да кажа, че възнамерявам да подкрепя реформата предложена от комисията по принцип. Така че ще спра тук и очаквам становищата на депутатите. Благодаря, господин Джордан. Пет минути. Благодаря, госпожо председател. И аз бих желала да подкрепя това, което току-що каза докладчика, именно, че пред... комисията предлага да регламентира механизъм, който е пазарен механизъм, поне така се предполага. Трябва да бъдем много внимателни. Има тук няколко въпроса, според мен първо системата на търговия с емисии действа ли? Отговора е не, защото цените са ниски. А цените са ниски, защото има криза и това е нормален резултат – а, и добър начин за постигане на целите 2020 година. Втори въпрос механизма стимули за финансиране на устойчиви технологии. технологии отговор е не, защото цените на въглерода са твърде ниски и инвеститорите нямат стимул да инвестират, така че трябва да направим нещо по този въпрос. Следващия въпрос. Може ли да си позволим това в състояние на економическа криза? рецесията се твърди, че ще продължи. Следващият въпрос е каква е уместната цена на въглеродния двуокис. Ако тя бъде по-висока в бъдеще, ще се ограничава ли максимума и трябва да се прави разлика между национална намеса и европейска намеса, защото някои държави се опитват да налагат свои собствени мерки. Бих желала да подчертая отново, че това е пазарен механизъм, но трябва да сме сигурни, че той работи добре. Т.е. трябва да направим нещо, но нашата намеса трябва да бъде временна мярка. Тя не би трябвало да намали конкурентоспособността на европейския пазар, защото това може да доведе до загуба на работни места. Комисията също така трябва да има а, ограничени правомощия, тъй като това е и технически, и политически въпрос. Европейски парламент трябва също така да има надзор в това отношение. Мисля, че трябва да започнем да говорим за дългосрочни реформи в системата за търговия на емисии и след 2020 година, защото тук са включени и енергетиката и подобни инвестиции отнемат десетилетия и краткосрочните мерки не са уместно решение. Трябва да се осигури стабилност за инвеститорите, трябва да говорим за а, емисията, а, търговията с емисии и след 2020 година. Благодаря, госпожа Хол. Благодаря. Системата за търговия е, с емисии е пазарен механизъм, но не е чисто пазарен е механизъм. Имаше редица проблеми, които намалиха цената на въглеродния двок и с това е, е економическата ремисия, е, рецесия, европейските държави членки се отеглят от индустриализация, също така се преминава между от втор, фаза 2 към втора 3. кои от тези неща са добри сами по себе си, но техният ефект е да се намаляват цените. Ние сме приели повече мерки за енергийна ефективност в енергийната директива, но това ще накара комисията да трябва да преоцени ефекта на квотите, защото те могат наистина да повлияят на цените и също така ще могат да търгуват квоти. Резултата е, че има излишък от 1 милиард и има а, а, въглерод, който е 10 евро на тон. Идеята е да се намират инвестиции за нисковъглеродни производства. Някои питат, това, важно ли е това, тъй като ние сме в график по намаляването на емисиите на въглероден диоксид, а именно 20% до 2020 година. Но ние сме в график по-скоро въпреки това, което става, не поради това. Това, което се чува от промишлеността е един дългосрочен сигнал за инвестиция в ниско, нисковъглеродни технологии. Няма а, може би промишлеността няма да има проблеми да изпълни целите до 2020 година, но може би тези проблеми ще се появят до 2030 година и след това. И ако цените продължават да бъдат ниски, това ще се отрази на инвестициите. И аз мисля, че трябва да направим а, СТЕ а, по-активна. И накрая, това, което искам да кажа, че не сега е момента да се провежда голям де, дебат. Не, трябва да имаме абсолютна правна сигурност относно квотите просто промяната на графика няма да постигне кой знае колко много за цените на въглерода. Комисията ще трябва да направи нещо за допълнителни мерки. Аз се надявам, че те ще го направят скоро. Просто идеята е да го направим и в общи линии аз съм съгласна с докладчика, че трябва да подкрепим комисията в това съвсем просто правно предложение. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин Жадо. Искам да кажа, че този пазар е класически пазар и държавата би трябвало да се намесва колкото е възможно по-малко. А, а този пазар не съществува без регламентиране, защото регламентирането, един регламент организира този пазар и от момента в който всички ние констатираме, че този пазар не действа, тогава сигналите, които би трябвало да се изпратят, е, не са добри. И аз очаквам, че е, ще кажат, е, че има криза, но какво ни казва кризата? Ами, че разходите и е, себестоиността е много ниска, но това означава, че ние трябва да очакваме някакво ново, ново нов регламент и какво трябва да направим, да очакваме 90% намаляване на въглеродния диоксид, защото а, в кризата ние сме постигнали 20% от 2020 година. Ние сме на пътя на а, изпълнението на решенията и заключенията са доста драматични. Също така, този дебат се провежда а, във връзка с а, а, инвестициите за нововведения. В търговията с квотите и с всичките дерогации, изключения, които се създадоха, в момента в който Европа се опитва да търси финанси за иновации, собствени ресурси, промяна на своята енергетика, ние би трябвало да обмислим, ефики... да обмислим ефикасността на тези пазари. Ние смятаме, че реформата на е, търговията с, с емисии трябва да бъде бърза, да се е, дадат резултати с твърди правила. Имаме студ стотици, свръх, стотици тонове свръх производство на СО2 това не е пред... единственото предизвикателство. А, трябва да имаме 1,4 милиарда тона, които трябва да бъдат управлявани, за да може този пазар да функционира. Ние трябва да надхвърлим процент 30% до 2020 година и да постигне по-висок процент до 2050 година. Господин Тамаски. Позволите панство, да припомня контекст. Благодаря. Бих искал да ви напомня в какъв контекст бяха взети тези решения. Някои от тях имат и исторически оттенък. Първият компромис, който беше сключен, беше постигнат много трудно. За някои страни беше много трудно да се присъединят към този компромис. За някои отрасли от промишлеността в Европа също беше трудно да се присъединят към този компромис. Някои от инсталациите и тези отрасли от промишлеността се присъединиха към компромиса, това означаваше за тях да поемат допълнителен товар, да задлъжнеят още повече. Имаше а, определени показатели, желони, които също трябваше да бъдат приети. И сега ние искаме да сме още по-строги, като искаме да изтеглим 900 милиона а, квоти от пазара. За пазара това означава един вид изкуствен контрол. Може би след две години ще има нова промяна. Това не е, е нормален е, пазар. Това е един е, пазар, който действа по изкуствени механизми. И, има токи, които се предлагат за да задоволят също такива изкуствени нужди. Ние трябва да се ръководим от е, механизмите на пазара, а не от някакви схеми или някакви разпоредби. Ние се опитваме да регулираме е, товара е, и пазара реагира по съответния начин. Всяко производство в Европа е в някакъв опадък, ние трябва да реагираме по адекватния начин, защото нашите намерения са други. Ние искаме да поощрим тези производства. Аз четох доклад, изготвен от Делойт, за това каква е ефективността на глобалната економика. И сред първите държави има само една, една държава, членка на Европейския съюз. Това е Германия. Но тя е на път да изгуби тази а, водеща позиция. И има причини за това. Една от тях, която обсъждаме. Германия е на много конкурентна страна и може да изгуби първенството. Разходите за единица труд в Германия са много високи. Има предложение изготвено от комисията, което ще има много сериозни последствия, защото се предвижи изкуствена намеса. Не трябва економиките да, да страдат. Те страдат така или иначе от високите цени на електроенергията. Благодаря ви. Сега за две минути. Следващия оратор. Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, Измененията на регламента, които обсъждаме днес, дава на комисията неограничен мандат да променя графика на търговете за квоти. Това означава манипулиране на пазара. Означава също, че графикът ще бъде предвидим графика на търговете. Освен това всичко ще е ясно и а, обема на квотите, които ще бъдат пускани на пазара. Такъв вид намеси е, показват нестабилността на пазара. Измененията не трябва да са в противоречие с член 290 от договора. Делегирани актове не могат да бъдат ам, издавани, когато те засягат сърцевината на а, определен въпрос или аспект. тук става въпрос точно за това. Когато говорим за търговията на, а, квата, на квотите, 1,75%. Това е изменението на обема на емисиите. Това не попада в рамките на делегираните актове. Ако се извърши такава намеса, това ще се отрази на цените, оттам ще се отрази и на решенията, които се взимат за извършване на инвестиции. Европейската комисия не цели да намали цената на квотите. Те искат да ги увеличат. Искам да кажа, че мнението, мненията, които бяха изразени от Польша, бяха пренебрегнати. Госпожа Фалсковиска. Благодаря. Госпожа Хол каза, че това е едно обикновено предложение, един прост регламент, трябва да, който трябва да бъде прият бързо, но такъв прост и обикновен регламент породи доста сериозни задълбочени дискусии къде е границата между а, самия пазар, планирането на пазара и регламентирането на пазара. Това е много интересен дебат, който ам, обсъждаме в момента. Къде е, къде е тази разделна линия между контрола на пазара и планирането на пазара? Говорим тук за един вид въглероден данък, който няма нищо общо с търговията на квоти, с търгове, с стокови борси. говорим тук за идеята за Говорим тук за нищо повече от един а, регламент, който ще даде възможност да се използват различни вратички в а, законодателството. Комисията вече е, реши каква ще е съдбата на а, тази част от доклада, от документа. Парламента обаче трябва ясно да заяви своята позиция. Ние казахме, че 900 милиона квоти ще бъдат изтеглени от пазара и по време на изслушването комисията каза в, в в ЕМВ, че това е нещо, което те ще предложат и, ще трябва да бъде одобрено от парламента. Е, може би Това имаше предвид госпожа Хол, като каза, че регламента е, е доста опростен и няма нищо сложно около него, като каза, че ние ще трябва да дадем нашето съгласие. в е, Европа обаче има много инсталации, много промишлени отрасли, които са засегнати. Ние не можем така с проста ръка да подминем нещата. Благодаря колегата Фидел Квадрас. Благодаря госпожо председател. Когато говорим за реформирането на СТЕ, трябва да имаме предвид определени обстоятелства. Намираме се в една много ужасна криза, която е доста продължителна и тя се отрази на много бизнеси и сектори от промишлеността Милиони европейски граждани останаха без работа и са отчаяни. И сега, ако искаме да увеличим а, цената на въглерода, то е с цел да се засегнат правата, свързани с търговия на търговията на емисии и квоти и да се окаже влияние върху цените на енергията. Разбира се, много производства, които са свързани с голям разход на енергия, ще трябва да се преориентират. Това е предложение, което въобще не е навременно. Друго нещо, което е важно, нещо, което се случва често и сега се случва и а, по време на конференцията в Доха. Има неохота по отношение на включването на тези предложения в международни спогодби. Да не стане така, че сами да си вкараме автогол. Бихме могли, разбира се, но това едва ли ще е най-разумното решение. По отношение на конференцията в Доха, виждаме, че изгледите не са много обнадеждаващи. Ще кажа нещо, което е очевидно. Този пазар за емисиите е абсолютно изкуствен от началото до края. Пазара се изгражда отдолу нагоре – и то спонтанно. Ако ние да дадем право на комисията да се намесва на пазара в определени моменти, ще създадем несигурност. Несигурност, която противоречи на правната, сигурност на правната рамка. Нека подчертая, че в директивата в член 10 се казва, че трябва да има възможност да се предвиди развитието на процеса и най-вече по отношение на графиците за провеждане на регламентирани а, търгове и а, търгуването на определени обеми. Това, което говорите сега, е той е, в противоречие с членовете заложени в директивата. Ние трябва да признаем, че има противоречие но да се създават противоречия ми се струва, че е един а, друг метод. Е, така, господин Фидел Кватрас и говори прекалено много. Господин Ройл. Госпожо председател, като погледнем ситуацията, виждаме, че имаме един бавен растеж в Европа. Виждаме, че предприятията имат нужда от по-малко сертификати отколкото, или квоти, отколкото бяха предвидени. Така че имаме нужда и от по-малко квоти. Имаме нужда от повече ВИ ам, и залага се повече на възобновяемите източници на енергия и, и по тази причина също имаме нужда от по-малко квоти. Значи сега от економическа гледна точка нещата, нещата протичат по друг начин, а, отколкото ние предвиждахме нещата в началото. Тогава, когато говорихме за, за СЕТЕ и приехме този механизъм, а, говорихме за а, друга ситуация на пазара – не разбирам защо казвате, че няма да си постигнем и целите за намаляване на въглеродните емисии. Това ще го направим. и ако страните членки не могат да си напълнят касите, това си е техен проблем. А не може обаче в такъв случай да кажем, ние сега ще вдигнем цените. Или има някаква система на пазара и в економиката, или настъпва хаос. Е, и по този начин няма никаква стабилност. Настъпва а, хаос и а, колегата Квадрас а, а, го спомена на местата на пазара. И тези нерегламентирани а, намеси означават, че вече а, този пазар няма да е надежден и предсказуем. Това, което става в парламента е а, скандално. И госпожа Бобинска се изказа по този въпрос. Най-голямата политическа група помоли председателите на комисиите да а, помисли по въпроса и някак си се изфабрикуват факти. Дали ние ще решим като парламент какво ще правим или комисията ще си прави каквото си иска и това няма вече да е ам, свързано с нашите демократични ценности. Но това, което се случва, е а, просто безсрамно. Благодаря колегата Дел Кастио. Благодаря, госпожо председател. Не искам да сега да коментирам колко не, а, неоправдано е поведението на комисията. и че парламента се пренебрегва, въпреки че той би трябвало да има думата по тази тема. Говорим тук, че ахилесовата пета на това предложение се крие в следното. Равните възможности, свързани с конкурентоспособността, се променят. когато 900 милиона квоти се оттеглят от пазара, тогава цената ще се увеличи. И от 2013 година преките помощи за енергоемки производства ще могат да бъдат предприяти само от тези страни, които могат да си го позволят, които могат да си позволят е, да подкрепят своите производства. От една страна говорим за равни а, е, възможности, е, но от друга страна говорим, че финансовите а, държавните помощи няма да са възможни за всички държавни членки и някак си се получават разминавания. За да може конкурентоспособността да се запази, и да се даде възможност на държавите членки да помогнат на своите промишлени сектори, тези, които са енергоемки. Това е едната възможност или от друга страна трябва да бъде е, хармонизирано законодателство, така че всички държави членки да могат е, да е, окажат такава пряка помощ. Е, в противен случай е, условията свързани с конкурентоспособността сред държавите членки ще се развият по различен начин. Следващия оратор. Нека да ви кажа, че е, Искам да кажа, че по тази тема се радвам да подчертая, че съм на мнение с повечето колеги, които казаха, че СТЕ не е правилния а, механизъм, а, по който да функционира пазара. Това е една много изкуствена и бюрократична система, а, където се търгуват виртуални стоки, а не реални. Няма правна а, сигурност. А, предприятията не могат да планират предизвикателства, извинете, предвижданията не са точни и какво прави комисията. Тя иска да може да се намесва, когато си иска, където си иска. Ако искате да премахнете стимулите е, за въглеродните емисии, това ще се отрази върху други аспекти. Може би трябва да се въведат данъци. В Обединеното кралство се въвежда вид въглероден ден данък, а, който ще се а, отрази пагубно, в СТЕ в Съединените а, щати се създават подобни механизми, но само когато това го налага пазара по естествен начин. Трябва да го вземем предвид и когато говорим за големи количества а, на шистов газ, които са на път да бъдат открити в е, Европа. Благодаря ви. Колегата Рубик има думата. Благодаря, госпожо председател. Сутринта гледах новините по телевизията и това, което говорим а, тук става ясно, че може би ще бъдат затворени заводи за производство на стомана в Италия и в Испания, защото Европа просто не е конкурентоспособна вече. Факт е, че комисията има за цел до 2020 година 20% от БВП да се пада на реиндустриали... реиндустриализирани производства. говори се за това, че производствата ще бъдат натоварени с допълнителни разходи. Десетки хиляди работни места са загубени, ще бъдат изгубени. И като виждаме ситуацията и във Франция, едва ли ще постигнем нашата цел. Ам... Трябва да има предвид и конференцията в Доха. Тези, които ще участват там, да имат предвид тези неща. Става въпрос за това да видим как можем да запазим международните концерни в, да продължават да оперират в Европа. Ние искаме а, да стимулираме тази система за търговия с квоти на емисии, да привлечем чисти производства в а, Европа, а да не стане така а, тези производства да бъдат изнесени в чужбина, а тук в Европа хората да останат без работа. предприятията не трябва да бъдат облагани с допълнителни данъци и да не са конкурентоспособни на своите партньори от други части на света, Бразилия или Съединените щати и така нататък. Трябва да се заложи на продукти, които са произвеждани с по- нисък разход на енергия. Ние трябва да запазим работните места в Европа, защото не можем да си позволим да ги изгубим. Колегата Брезина. Пани председайци, памато и добу. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Спомням си времето, когато много от вас гласуваха доста ентусиазирано за системата на, за схемата на търговия с емисии. Основният довод тогава беше, че това може да бъде бюрократичен инструмент, но той се основава на пазарни е, принципи. Тогава гласувах против. Мисля, че е, сега е време да се събудим и да спрем да осложняваме е, още повече нещата. Мисля, че вместо да инвестираме в тази система, тия вложения трябва да ги насочим към нови технологии, по-зелени технологии, както правят САЩ. Както чухме преди малко, емисиите на въглероден диоксид там са паднали значително. Смятам, че трябва да гласуваме против настоящото предложение. Също обаче мисля, че сега е моментът да преразгледаме, да преосмислим цялостния си подход към този въпрос и да излезем с нещо ново, което повече да съответства на економическата криза. Благодаря, господин Проди. Благодаря, госпожо председател. Чувствам се малко объркан. Объркан първо, схемата с търговия с емисии е пазарен механизъм. Но едно от е, нещата, които не мога да разбера, е, че това е един пазарен механизъм, а, по който, по силата на който 50% от емисиите се раздават безплатно. Аз не мисля, че един пазар може да, работ, да функционира при такива условия. И при всички положения, в момент на економическа криза, като оставим на страна пазара на газа в САЩ и погледнете другите изкопаеми е, горива, определено има, има криза и има спад в цените. При всички положения, сегашн, от сегашните разходи, цените на емисиите, е почти без, без значение, ако, ако следите динамиката на пазара. Та не мисля, че ние можем да повлияем на на този пазар, освен ако няма, няма сериозна а, воля да се приеме в световен мащаб протокола от Киото. Ако план А не сработи, трябва да разполагаме с резервен план. Според мен това означава да налагаме цена на границата си, да имаме налог за страните, които не спазват това. Господин Оди, благодаря, госпожа председател. В пояснение на това, което казаха колегите, аз се питам дали няма да изхвърлим бебето с водата от ваничката, защото аз мисля, че Европейската комисия трябваше да направи оценка на тази разпоредба. Аз мисля, че тази разпоредба е а, новаторска. А, ние правим политически експеримент в, по една политическа цел, която е много важна. Ограничаването на нашите квоти, емисии 20% до 2020 година и това беше гласувано в сегашния мандат и би трябвало да ни се даде обяснение как функционира системата, държавите членки правят намаляването на квотите, на емисиите, комисията следи как става това, но трябва да се адресира адаптира функционирането на пазара. А всъщност ние като парламент може да поискаме да има някакъв орган за пазара, но това да бъде един политически орган, който да е много по-широк, за да знаем дали това, което сме а, създали, действа, за да може да има една истинска оценка. Аз отбелязах, че а, трябва да сключим договори с трети страни, които са страни по протокола от Киото. Какви са отношенията, които имаме с другите хора в света по този експеримент, който се експериментира, може би, някъде другаде в а, а, света. Тези разпоредби са за нашите емисии, докато другите а, е, разпоредби се отнасят за това, което другите изпускат като емисиите. Аз мисля, че трябва да имаме истинска оценка, защото това това ще ни даде възможност в, европейските избори в 2014 година да се обсъди в един публичен дебат тази разпоредба. Председателката благодаря. Комисията има думата. Благодаря ви, госпожо председател. С голям интерес слушахме изказванията на уважаемите депутати, които са членове на вашата парламентарна комисия. Ще се опитам да засегна няколко от въпросите накратко. Първо, какво е положението в момента? Да, анализирали сме го през юли тази година. един работен документ написахме преди две седмици, пък направихме оценка на въздействието по отношение на положението на въглеродния пазар в момента. Много подробно е разписан този документ. И има, има, предвидели сме вариант да променим някои а, опции, да върнем част от квотите. Технически анализ вече е извършен и също на базата на допитването до заинтересованите страни мога да кажа, че няма възражения, а пък и никой не се съмнява, никой не се съмнява, че има свръхпредлагане на квоти. Това е резултат от пазара и от регулаторните рамки в държавите членки и по предложение на комисията а също и това е и от решение на парламента. Та има дисбаланс определено. Ние ще се опитаме да преструктурираме този дисбаланс тогава, когато, тогава, когато има малко търсене, една, един доставчик ще, е, ще започне да предлага по-малко. Те не мисля, че нещо особено правим, нещо чрезвичайно, а пък СТЕ продължава да си бъде един добре действащ пазар. Квотите са активи на държавите членки, така че нормално ли е по такъв начин да ги пускат на пазара, при, като си имам предвид ценовите тенденции. Не става въпрос за, пазиране, за планиране на пазара, става въпрос за здрав разум тук. Също трябва да имаме предвид, че това не се отразява на общия обем емисии в, в, в третата фаза. Между 2013 и 2020 година не това предлагаме е, да се прави чрез комитологията. Това, което предлагаме е, е, в обикновената процедура е да се поясни е, правното правомощието да се прави, да се върши това това сме го предложили, по-специално комисарят ни на 12 ноември ясно каза, че не възнамеряваме да предопределяме правомощията на Европейския парламент. Казахме също така, обаче, че комисията няма да приеме предложение за връщане на квоти назад, преди да се е, стигне до окончателно решение от страна на парламента и на съвета. Комисията вече предложи 900-те хиляди квоти да се върнат, да започнат да се пускат на пазара. Но и тук нищо не се опитваме ние да предопределяме. Спомена се, че ще се обмислят и обикновени структурни мерки. Някои казаха, да, това е много хубаво, но това е краткосрочна мярка. Трябва да гледаме на нещата от структурна гледна точка, да видим какво трябва да се преструктурира в СТЕ. Комисията преди две седмици излезе с доклад, който се казва доклад за въглеродния пазар. Там предлагаме структурни мерки за укрепване на СТЕ предложението за зареждането или запускането на квотите, които бяха замразени, има за цел да се избегне колебливостта на пазара поради ниската цена. По такъв начин, през целият трети период, трети етап, пазарът ще бъде много по-стабилен. И накрая, споменаха се третите страни, конференцията от Доха, която почна. А, да, действително, поддържаме ползотворни контакти с трети страни. Както знаете, вече има връзка. А, имаме връзка с австралийската система за търговия с емисии, с нашата. Така че определено е отбелязан напредък. Също и в Китай, където има пилотни проекти за търговия на емисии. Тъй, че сме в състояние да демонстрираме, че системата, която работи от доста време, макар и сега да е засегната от економическата криза, си струва да се запази. Ако се откажем от нея, ще загубим определено ползи, също и по отношение на приобщаването на други страни към инициативата. Така че определено трябва да запазим СТА с разумни цени, а не с прекомерно ниски цени. А, и се надявам парламента да се произнесе положително по това предложение. Благодаря ви. Благодаря. Докладчика, заповядайте, имате думата. Да. Приключите дебата. Благодаря. Свършихме си работата за този момент. Обменихме мнения. Чухме доста разнородни мнения. Като докладчик мисля, щеше да чуя повече мнения, които съвпадат с моето. Но този етап винаги е част от процеса, така че ще трябва да видим как ще еволюира позицията на отделните групи и какъв вид, какъв облик ще придобие в крайна сметка документът ни. Искам да посоча, че парламентът поиска от комисията да поеме ангажимент да промени сроковете за търговията с емисии. Неотдавна. Не можем да приемем едно нещо и а, е, след 3 месеца да го отхвърлим, просто да го забравим и да решим нещо друго. Трябва да осигурим последователност в законодателните, законодателната си работа, в своето нормотворчество. И трябва, трябва да целим именно постигането на а, такава съгласуваност и последователност. Искам да повтаря още веднъж, че подкрепям тезата на комисията, но трябва да добавя, че моята позиция се допълва от идеята, че правомощията, които даваме на комисията, са временни и извънредни. Не можем да си позволим да превърнем това в обичайна практика, защото така ще се промени самото естество на пазара. Така че това е, е временна и извънредна мярка. Заедно с това обаче а, искам да а, заявя пред комисията, парламентарната комисия, че а, не, бива, не бива да губим този процес от поглед. Не бива да губим от поглед въпроса как да съживим и да държим жив пазара европейските е, институции е, не биват да могат да имат собствена воля, която да е в разрез с политиката. Европейската комисия и другите институции трябва да продължат да работят за укрепването на пазара. Председателката, благодаря. На 17 декември отново ще разглеждаме темата. Крайният срок за предложение за изменения е 18 декември на обяд. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, доклада на Шон Кели за обработването на лични данни и свободното движение на такива данни. Шон Кели, заповядайте. Prego. Thank you very much, Madam Chair. Voleva prendere la parola adesso? Un momento, scusi. It's a privilege to present uh, my report here today. Благодаря, госпожо председател. Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair. It's a privilege. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие ще ви представя проекта становището си. Председателката моли тези, които напускат залата, да напуснат по-бързо и по-тихо. Uh, thank you once again, Madam Chair. Още веднъж ви благодаря, госпожо председател. За мен е чест да представя пред вас доклада си за защита на данните. А, над 100 срещи съм провел, с, провел най-различни заинтересовани страни, неправителствени организации, фирми, традиционни, новаторски, има сериозни надежди, сериозни ангажименти и много има какво да се прави, най-вече при преработката на директивата от 1995 година. И като имаме предвид социалните мрежи, цифровизацията, електронната търговия, определено има много какво да правим. Комисията е, си е поставила доста амбициозни цели. Трябва също а, да спомена а, нуждата да се изпълнят разпоредбите от Хартата за основните а, права, като част от Лисабонския договор във връзка с защитата на личните данни. Не бива да изпускаме от поглед и вътрешния пазар. 114 член, първа алинея от Лисабонския договор а, също има значение за това предложение. Необходимо е да се гарантира а, максимална защита на личните данни, но тази защита не бива да води до странични последици, които да създават ненужна бюрокрация в Европейския съюз. Също така е много важно да се оптимизират правилата, да се стимулират иновациите, да се намали административното бреме и да се създаде една среда за нови за създаване на нови предприемачески инициативи и работни места. Регламента е много важна част от иновациите. Новите услуги трябва да се радват на доверието на гражданите. За това ни трябва едно достатъчно гъвкаво регламентиране на защитата на данните, което да не пречи на новаторството. За мен е приоритет да се уверя в това, че окончателният текст е, е балансиран, като има равновесие между основните права и справедливи условия за а, малките и средните предприятия и отрасъла изобщо. Също така трябва да направим всичко възможно а, концепцията за обслужването на едно гише да работи за целите на укрепването на единния пазар. Основните моменти в проекто становището ми са следните. Опование на корпоративното управление и отчетността, качествен, не толкова количествен подход към защитата на данните, даването на съгласие за обработването на данни, запазването на изключения за малки и средни предприятия, а също така запазването на разпоредбите за преносимост. Това е, е друга важна област. 164 изменения съм предложил да се внесат в предложението на комисията които имат за цел да избегнат прекомерното административно бреме, пред което ще са изправени малките и средните предприятия, особено тези, които, които имат допирни точки с защитата на личните данни най-вече по отношение на механизма на отчетност и а, оповестяване, а, информиране на надзорния орган. Някои от определенията в първоначалния текст трябва да се прецизират и да се опростят. Дал съм приоритет на качествения, на количествения подход към защитата на данните. Той се съсредоточава на корпоративното управление и на отчетността а не прекомерното оповаване на бюрократични документални процедури, които все пак играят своята, имат своята роля в защитата на данните. Също така трябва да се отдаде значение на техническите решения, като например защита на личните данни, по подразбиране, анонимизирането на данните и други. По отношение на малките и средните предприятия съм призовал а, звеното по оценка на въздействието да извърши такава по отношение на а, малките и средните предприятия. Тя ще бъде представена а, на 17 декември. Приветствам предложението на комисията за изключението на малките и средните предприятия от някои задължения. Друго нещо свързано с а, малките и средните предприятия е 18 ти член и преносимостта на данните. Мисля, че трябва да има такава действаща рамка с изпълними условия, за да могат да предоставят услуги в облак. Някои колеги се споменавали достъпа до данни по 15 ти член, но аз смятам, че запазването на това разпоредба няма да навреди на малките и следните предприятия. Също смятам, че документа трябва да се, документацията изобщо трябва да се опрости. Е твърде много от е, документите са много, а, демо, са много бюрократизирани. Отдава се често пъти акцент на а, количествените, а не качествените а, съображения, което е в ущърп. Затова призовавам да се, призова, да се проведат предварителни консултации с заинтересованите страни оповестяването на данните и е, санкциите в това число. Също ще предстои е, да се, е, да се превърнат в по-ефективни процеси това, което се предлага е да се уведомяват субектите на данните само когато те са застрашени. По отношение на компетентността в областта на изследванията на комисията ИТРЕ, предлагам да се проведе семинар, по тази, време, тази тема. Деветото ми изменение и деветнайстото ми изменение а, има за цел а, да се занимаваме именно с този а, сектор. Предвидил съм и борба с финансовите престъпления в две от измененията. Важно е да се борим и с, измен... с измамите в спорта, като се имат предвид неодавнашните скандали с допинга. Това съм засегнал в 17-то, извинете, в 70-то и 71-во изменение. От голямо значение за нашата комисия е енергийната ефективност – затова съм наблегнал на интелигентните транспортни системи. Ще прескоча някои е, части, защото, е, искат, защото трябва да засега някои по-важни въпроси. Шести член, четвърта алинея, е, урежда основанията за обработка на данните по законен ред които обаче данни не са събрани за целта, за която се обработват. Аз съм разширил обхвата, като съм а, отразил легитимния интерес на контролиращите лица. Това изменение може да провокира дебати, но именно това е целта ми, защото трябва да видим какво точно означава легитимен интерес на контролиращите органи, контролните органи. в различните економически сектори. Тук е много важно да се постигне баланс на интересите. И накрая, обстойно съм разгледал това по какъв начин може да се опрости отношението между субекта на данни и контролния орган или лице, или лицето, което обработва данните. 26 член урежда това, където са предвидени някои нежелателни обстоятелства и се получава, че е, обработващите лица могат да се превърнат в контролиращи лица и да имат преки отношения с обектите на данните. Според мен, е, по е, облигационното право трябва да се урежат тези отношения субекта на данни трябва да може да поддържа контакт единствено с контролния орган, а не да може да търси отговорност от лицето, което обработва данни. Например, ако си купите кола, и има повреда в двигателя, вие се обръщате към търговеца, а не към производителя. Така че бих искал колегите да вземат предвид а, този момент. Накрая искам да благодаря на Ян Албрехт, докладчика от Либе, както и всичките докладчици в Сянка от комисията Либе, е, колегата Вос и моите съдокладчици от Юри и Имко. Много работа свършихме съвместно през последните 9 месеца, но още доста предстои. Благодаря ви. Grazie, mi scusi se sono stata благодаря. Съжалявам, че трябваше да ви помоля да приключите по-бързо. искам сега да поканя докладчиците в сянка. Искам да помоля да се ограничите в а, 3 е, минути. Госпожа Тикал, е, искам да благодаря на господин е, Кели. Искам да подкрепя начина по който той вижда нещата. За съжаление обаче в много аспекти измененията отслабват проекто резолюцията от гледна точка на комитологията, ние сме съгласни с господин Кели да се ограничат делегираните актове и актовете по изпълнението, за да може да се спази технологичния неутралитет. Бихме желали да използваме по-малко делегираните актове и актовете по приложението, тогава когато говорим за защита на личните данни по подразбиране, би трябвало да има анонимизация или псевдоанонимизация на данните. Това е важно в контекста на социалните мрежи, данни, свързани с здравето, с генетични данни, така че тук трябва да поработи малко повече по дефинициите. Нещо друго важно в нашите обсъждания трябва да се отнася за юрисдикцията и приложимото законодателство. И тук искам да направя паралел между регулаторната рамка и други е, правни норми, които се прилагат в други държави. В е, Съединените щати имаме така наречения патриотичен акт, където се говори за данни обект на компании, намиращи се в Штатите, но те могат да имат клонове и в Европейския съюз. Има също така споразумение между Европейския съюз и трети страни относно пренасенето на лични данни. Тук имам предвид списъка на пътници в самолетите и споразумението SWIFT. Всичко това трябва да се отрази по-добре в регламента. Нещо друго е свързано с, с дефиницията на съгласието. То трябва да бъде изрично, експлицитно, макар че не искаме конкретна форма за изразяването на това съгласие. Не бихме искали да увеличаваме бюрократичната тежест. Друго нещо е правото да бъдеш забравен или да бъдеш помнен. Това е необходимо в контекста на социалните мрежи. Ние сме против създаването на профили от името на гражданите. Съгласна съм с докладчика Кели, че ние трябва много внимателно да разграничаваме между а, обработваш данните и контролираш данните. В старата директива нещата бяха по-ясни. В новия регламент разликите са по-малко и тук трябва да вземем решенията, тъй като е много важно всеки елемент да бъде ясно дефиниран. Всеки трябва да знае а, какви са отговорностите му, що се отнася до инциденти, свързани с сигурността и тяхното оповестяване. Получихме много гледни точки от промишлеността. Смята се, че 24 часа е много кратко. Ние смятаме, че трябва да се уведомяват така наречените жертви, също така е важно да се уведомяват и контролиращите органи. В рамките на тези 24 часа не е задължително проблема да бъде решен или че трябва да бъде намерена причината. Това е просто уведомяване на властите и съответното лице, че е имало изтичане на неговите лични данни, защото това е важно лицето да може да предприеме собствени защитни мерки. Ще спра тук, очаквам становищата на колегите. Благодаря, Фиона Хоуп. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря за Радиана Валян от групата АЛДЕ, тъй като тя днес не може да бъде тук. Първо бих желала да благодаря на докладчика за едно последователно становище, което отговаря на много тревоги в промишлената сфера. Ние смятаме, че докладчика е подобрил до много голям голяма степен предложението на комисията с измененията, които е внесъл и ние можем да си сътрудничим с него. Приветстваме акцента върху пропорционалността и намирането на баланс между защитата на личните данни и бюрократични разпоредби. Това е свързано с документирането, нарушаването на данните, и ам, всъщност предложението е много разумно. Но необходимо е да се пояснят малко разпоредбите, за да имаме по-голяма правна сигурност. Ам, всички ние смятаме, че може да има по, може да, да бъдат много подобрени може да, трябва да разгледаме също така потенциалните последици на регламента в здравоопазването. Не би трябвало просто да защищаваме данни без ясна полза за потребителя. Имахме много обсъждания тук в парламента относно делегираните актове, актовете по предложението. За това ние приветстваме подхода на господин Кели с заличаването на редица от тези пунктовете и техническите стандарти, според нас, трябва да се разглеждат от промишлеността, а не от комисията. Ние трябва да решим някои от основните останали въпроси, което да бъде в допълнение към приетата от докладчика линия. Необходимо е да се разграничава ясно контролиращите органи и а, а, надзорните органи и обработващите органи на, на данни. Необходимо е също така да има профилирана оценка на въздействието и някои свързани с различните отрасли проблеми. Трябва да изготвим едно силно становище като а, защитим, а, закриляме а, защитата на данните, без това да обременява а, промишлеността. От името на зелените имате думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че проекто становището на господин Кели малко ме изненада. Има много изключения, премахва почти всички задължения за документиране и за одит на данни прави разпоредбите много по-слаби и дава възможност на, лич, на, на частни граждани да имат много по-малка защита. Това се противопоставя на предишните позиции на парламента, в които ние казахме, че не бихме искали да се отслабват разпоредбите в сравнение с директивата от 1995 година. Сега решаваме какви ще бъдат ценностите на бъдещата Европа. Нека да направим това без защото в крайна сметка ние сме в Европа от 2012 е, година, не от 1995 година. Аз имам няколко възражения. В негово изменение 6 господин Кели предлага да се разширят интересите и да се включат трети страни. Това е нарушение е, и е доста необичайно, тъй като се премахва правото на всички е, общности. Ще бъде за нас много по-уместно да се премахне изключението за легитимен интерес и е, да се. е, предложи съгласуване с други разпоредби, включително и договорното право. Във всички случаи лицата би трябвало да имат право да се изтеглят от договори, които са сключили да се насърчи развитието на сигурни а, информационни системи, би трябвало да се даде възможност на някои изменения, а, както а, се говори в изменение 12 на господин Кели. Според нас това е неразумно. А, Дефиницията на псевдоанонимност е необходимо да бъде разглеждана допълнително. Дефиницията на анонимни данни дава възможност за някои пропуски което би трябвало да се избегне. За мен е проблематично, че толкова много изисквания са премахнати от предложението. Ние знаем, че от директивата защита на данни, че компаниите, които преработват данни, не винаги използват подходящи данни за защита, дори когато могат да го направят. Имам три допълнителни неща, които искам да помоля да бъдат включени. Аз мисля, че трябва да се запази е, преносимостта на данните. Е, текстът е предложен от господин Кели е, е за, е, отслабнал, е отслабен. Личните данни трябва да могат да бъдат преносими. Е, което няма да доведе до въздействие върху промишлеността. Ще се премахне автономията на информацията от лица в Европейския съюз, всъщност е, това е точно обратното, на което искаме правото да бъдеш забравен изисква повече работа. Това трябва да бъде нещо като правото на опрощаване. И това е нещо, което се урежда от лица в договорни отношения. Контролиращия орган който има определени правомощия. Трябва да разширим значително положителния баланс, включително с кандидати за работна заетост и дисбаланса между работодателите и търсещи работа трябва да се реши. И накрая много се радвам, че господин Кели имаше възможност да включи борбата срещу копирането в неговия документ. Е, това е много важно и подкрепям поне този пункт, макар и не да не подкрепям някои от другите промени. Благодаря. Искам да помоля колегите, които ще се изказват, да се придържат към двуминутен регламент за господин Видал Квадрас. Благодаря, госпожо председател. Последното законодателство за защита на данните в Европа беше от преди 17 години. Крайно време е за актуализиране. Предложението на комисията успешно откроява необходимостта от по-ясна рамка която да засилва доверието. Естествено, това трябва да се балансира с необходимостта да се защитят отделни, данните на отделните лица, да се осигури прозрачност, да се зачитат основни права и свободи. Приветствам колегата и приятел Кели за негови изчерпателен доклад и съм съгласен с неговата цел да се намали административната тежест за предприятията. Имаме много инициативи за подобряване на растежа и работната заетост като приоритети за европейската промишленост в кризата и за да може да бъдем последователни в политиката ни на защита на личните данни, не би трябвало да претоварваме компаниите с запазване на а, документация. Съгласието е много важно в някои случаи, но има случаи, при които това не е необходимо, като например, когато един потребител е поискал услуга, в която трябва да се включат лични данни. В този случай съгласието е допълнително бреме, би трябвало да се сведе до минимум тежеста. Би било добре да се награждават компании, които са поддържали отчетността в защитата на данни, без да се включват допълнителни процедури. Приветствам идеята чувствителни и деликатни данни да бъдат обект на разследване на а, нарушаването на личните данни. Аз съм за анонимизирането на данните. Компании, чието данни зависят от данни, да могат да си свършат важната работа. анализите на данни обикновено са предназначени да подобрят работата на предприятието, а статистиката би трябвало да помогне на ефективността, за да може да се направят е, промени, имайки това предвид. Ще приключа. Мисля, че ще бъде също така полезно да се споменат а, електроснабдяването и доставките на газ, като а, пример на легитимен интерес на контролиращите органи, за да може да се премахне необоснованото използване на лични данни. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кастилю има думата. Благодаря, госпожо председател. Нямаме много време, за това ще съм кратка. Разбира се, аз приветствам преразглеждането от страна на комисията, преразглеждането на, директив, на регламента за защита на данните. Необходимо беше това да стане, като имам предвид цифровия свят, в който живеем. По време на дискусията бяха направени някои доста интересни изказвания. Смятам, добре е да помислим а, е, за анонимизирането на данните, за разглеждането на дефинициите, свързани с сигурността. Искам да спомена някои неща, които не ми станаха много ясни и не са регламентирани много добре тогава, когато става въпроса за компетенциите на отделните контролни органи. Смятам, че трябва да се прави по-скоро да се запази сегашното разграничаване. 28 и 29 член там се споменават различните роли на контролните органи и на а, обработващия данните. Обработващия данните няма достъп до а, данни, които могат да бъдат идентифицирани. А, трябва да се създадат задължения за преработващия данните трябва да се извършват оценки при обработването на лични данни. Обработващия а, няма информация за а, начина по който са набрани тези данни. Ем, в цифровия свят или или по-скоро този свят е една много чувствителна екосистема и реагира много чувствително на всякакъв вид мерки. И развитието на този сектор може да бъде ощетено поради набор от точно такива мерки, които не са подходящи. Сега комисията ще получи думата. предполагам, че всичко много добре чухте по време на дискусията и може да вземете отношение. Благодаря, благодаря на господин Кели за неговият проект от доклад. Разбира се, ние сте се запознахме с проекта доклада, чухме е, внимателно всички коментари, които бяха направени от е, членовете на комисията. Ние присъствахме и на дискусии в ИМКО и ЛИБЕ и така нататък и други асоциирани комисии. Радваме се, че парламента подкрепя целите на комисията и регламента и предложението за обслужване на едно гише. По този начин ще се упростат правните разпоредби, ще се лесни работата на бизнесите. Това е едната ни цел. Другата цел е, е, е да си имат предвид основните права в контекста на защита на личните данни. Ние трябва да намерим правилния баланс, както беше казано от докладчика. Комисията изготви своето предложение и се опита да постигне такъв баланс в своето предложение, където се говори за основните права в рамките на личните данни. Освен това трябва да създаде правна рамка, така че контролерите да подават надлежна информация. Чухме и оплакване на държавите членки, че има административно бреме и ние помислихме за това как може да бъде намалено това административно бреме в бъдеще. Сега, като не трябва да се намалява нивото на защита на на нашите граждани. Трябва да се запази високо ниво на на личните е, данни. Ние трябва да откликнем на съществуващите предизвикателства и трябва да защитим обработването на личните данни, нещо, което не съществува в законодателство 95-та година. Относно съгласието, това е въпрос, който беше обсъден в Имко тази сутрин и това е нещо, което поража загриженост чрез, в, в, в средите на бизнеса. Комисията смята, че има някакво недоразумение по отношение на предложеното от комисията за, съглас, за даване на съгласие. да се дава съгласие ще е важно за обработка на данните. Има и други основания, легитимен интерес, договор и така нататък. да речеме правни задължения, обществен интерес, това всички са основания, при които контролът може да е, извърши проверка и да се извърши съответно обработката на данните. Когато се използва съгласието, то трябва да е а, основателно съгласие. не трябва да има двусмислено съгласие. дефиницията за, задаване на съгласие се тълкува по различен начин в държавите членки. Ние искахме да разясним това понятие и да кажем, че това съгласие трябва да е реално, трябва да е значимо. И ние включихме в нашето предложение, че трябва да има някакво действие, някакъв знак от страна на засегнатото лице. Но това означава, че за повечето от дейности, свързани с обработване на данни, ще има нужда от съгласие, когато има договор и така нататък или правно основание. Ето защо смятам, че има някакво недоразумение по отношение на предложеното от комисията, свързано с определението за даване на съгласие. За прехвърлянето на данните, това е нещо, което докладчик подкрепя. Ние също сме готови да разясним обхвата на тези права. Същото е свързано и с правото да бъде забравен. Това е важно право, но ние също сме готови да разясним обхвата на това право. Ще спра до тук, защото времето напредва, но разбира се, комисията е готова да продължи конструктивния диалог с парламента, с докладчика и с докладчиците в Сянка по отношение на направеното от нас предложение. Благодаря ви. Колегата Кели има думата за да вземе отношение по тази дискусия да я обобщи. Имаме няколко минути, тъй като в началото изгубихме все пак няколко минути. Моля, имате думата. Благодаря. Аз ще съм кратък. Исках да кажа, че се радвам, че имах възможност да изслушам всичките оратори. Като цяло, аз съм доста окоръжен. Виждам, че моето предложение среща широка подкрепа. Виждам и каква е загрежеността на, на хората. Това е нашето всеобщо мнение като цяло. като цяло ние всички искаме да сме в услуга на гражданите, да ги защитим. Смятам, че Фиона Хол общи доста добре нещата. А, тя каза, че текстът свързан с делегираните актове няма да е, е нужен, защото колкото повече делегирани актове имаме, толкова по-сложни стават нещата. По отношение на даването на съгласието и, и прехвърлянето на данни, правото да бъдеш забравен, това са важни елементи, както беше казано принципно трябва да ги запазим, но да постигнем съгласие по отношение на техния обхват. Бях изразени беше изразен загриженост по отношение на някои от аспектите. Това са, те също са част от нашите дискусии по отношение на бизнеса. най-важното тук е да направим каквото можем, за да намалим административния товар защото това отежнява работата на малки средни предприятия и на бизнеса като цяло. Идеята за обслужване на гише е, се подкрепя от повечето. Можем да постигнем съгласие. Трябва да имаме предвид и друг, други аспекти за анонимизирането на данните. И освен това трябва да проведем широк дебат по тези въпроси, така че те да бъдат отразени в нашето предложение. И накрая да се надявам, че предложението ще бъде одобрено и прието. А, с нетърпение очаквам измененията, които ще бъдат внесени от колегите. Вие са може да обявите сроковете за внасянето на изменения. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря ви. Сроковете за изменения. Не, извинете, всъщност аз, е, има дата за изслушване, който ще проведе на 17 декември от 16 до 17.45 за изменения. Срокът 18 е декември на обяд. Благодаря ви. Сега преминаваме към размяна на мнения относно оценки на риски и безопасността, така наречените стрес тестове. Знаете, че ние гласувахме на 25 януари 2000... Не, извинете, гласувахме през ноември да а, изготвим а, устен въпрос, а, който да зададем а, на комисията. Ам... Освен това, искахме да създадем и проекто резолюция от името на ИТРЕ за а, сигурността на АЕЦ. Резолюцията трябва да бъде публикувана през януари. Трябва да има споразумение между политическите групи, да бъдат включени всички аспекти от документа на комисията. Има обаче противоречиви елементи, които са включени в текста. През ноември бя, а, бяха изготвени преводите на беше изготвен превода на всички езици на а, този текст. Сега бих искала да дам а, думата на отделни политически групи. Искам да спомена, че а, срокът за внасяне изменение е 29 ноември. Госпожа Де Кастилю, първо бих искала да подчертая, тая удачен подход, по който беше представена темата. Подходът е много важен, за да се постигне съгласие между отделните политически групи. Действията бяха породени от случилото се в Фукушима беше поет инициатива за извършването на стрес тестовете. И тези действия доведоха резултати. Стигна се до заключението, че е, няма някакви сериозни проблеми в функционирането на АЕЦ в Европейския съюз, но въпреки това е, тези стрес тестове е, очертаха някои е, пропуски като се има предвид нивото на подготвеност в случай на а, някакви а, външни въздействия, например наводнения. Докладът ясно подчертава, че всички държави членки са започнали или ще започнат действия, свързани с това да се открият пропуски в а, а, мерките за безопасност. Трябва да има минимални стандарти за безопасност и готовност при реагиране в случай на някакви проблеми на европейско ниво. Имаше дискусия миналата година за и против ядрената енергетика и а, не трябва да допускаме такава а, дискусия в бъдеще. Ние трябва да се концентрираме върху тези стрес тестове и а, да сме сигурни, че ние сме готови да реагираме в случай на някакви а, бедствия или проблеми. Бихме постигнали ам, съгласие в рамките на комисията и с нашите заключения можем да изпратим едно доста ясно и силно послание. Благодаря ви. Благодаря, колег... колегата Хол. Благодаря, госпожо председател. Да, аз съм съгласна, че действията на Европейския съюз бяха доста ефективни, но те не бяха ам, достатъчно всеобхватни. Ясно стана, че много от АЕЦ имат нужда от подобрения. Имаше и технически проблеми от различно естества. трябва сега държавите членки да разглеждат, да разгледат тези препоръки и да приложат най-добрите практики, които съществуват в момента трябва да гарантираме ем, безопасността и сигурността на АЕЦ, че те се придържат към съответните стандарти, които е, бяха изготвени. Както каза господа Дел Кастилю, това не е, е няма да е, е съвсем ефтино. Напротив, ще е доста скъпо. Има над 200 АЕЦ, които оперират в Европа и ще са необходими милиони евро в следващите години, за да могат те да извършат тези подобрения. Важно е целият целият подход, свързан с подобренията, да стане прозрачност. Надявам се, че комисията ще използва своите правомощи, свързани с конкурентоспособността за да се гарантира, че държавите членки не субсидират промишлеността и не поемат тези разходи. Това е промишленост, която съществува от над 60 години и разходите са се увеличили, а не са намаляли. Важно е за тези подобрения да бъдат извършени а, така, а, така, че промишлеността да се развива по правилния начин и да да поеме своята отговорност за това, че процесите се изпълняват надлежно. Относно взимането на решение, ядрената енергетика е част от политиките на Европейския съюз, от политиката на здравеопазване, опазване на конта страна и така нататък. Заседнете се и други области, както виждаме. Е, понякога обаче е, не е възможно да се приложи процедурата за съвместно взимане на решения. В много решения бяхме изключвани. Необходим е конструктивен диалог, е, свързан дори с това за реформиране на договора за Еврато, много е странно, че когато се взимат решения, свързани с ядрената енергетика, някакси сме изолирани от взимането на тези решения. Благодаря колегата Баличис. Ačiū germa pirmininkė. Комисijos pateiktas komunikatas dėl стрес. Благодаря ви, госпожо председател. Съобщението на комисията по отношение на оценката на резултатите от стрес тестовете е, е, е, е особено интересно в Европейския съюз има сериозни а, тревоги, свързани с контрола и безопасността на атомните електроцентрали. В тази връзка не можем да си позволим да прилагаме различни стандарти, различни изисквания в различните отделни а, държави членки, защото безопасността на една АЕЦ не засяга само съответната държава членка засяга целият регион, целият Европейски съюз. Ядрената безопасност се състои от два а, основни принципа. Безопасността на съществуващите АЕЦ, е, както и на онези, които са изведени от експлоатация. По отношение на извеждането от експлоатация, това е един процес, който предполага много сложни много сложни дейности, като например съхраняването в продължение на десетилетия на отработено гориво. Е, Въпросът за е, извеждането от експлоатация допълнително осложнява проблема с безопасността на АЕЦ. Е, проблеми, свързани с разходи, както и чисто оперативни проблеми, в които комисията трябва да играе водеща роля. Има Има различно естество проблеми при функциониращите АЕЦ, тези, които вече са изведени от експлуатация и тези, които предстоят да бъдат изведени от експлоатация. И тези проблеми трябва да се разграничат и трябва да намерят своето решение на европейско равнище. Следващия оратор. Господин Брежина. Госпожо председател, дами и господа, това, което искам да кажа, е, че е, Стрес тестовете са извършени, е, зачитайки принципа на субсидиарност на национално ниво. Националните регулатори с е, наличните си експерти извършиха тези тестове. Аз съм доволен от резултатите на стрес тестовете. които виждаме в таблиците, които са изготвили националните регулатори. Един от проблемите бе политизи... политизирането на въпроса в някои случаи. Е, очудих се да чуя, например, комисар Йотингер е, да казва, че е необходимо да се е, да се направи инспекция в Чехия на АЕЦ в Чехия. Аз не мисля, че става въпрос за идеологично разделение. Има разделение между страните, които ползват ядърна енергия и такива, които не ползват. Не би било честно на базата на политически съображения да се вземат решенията. Необходимо е да осигурим а, справедливо отношение към всички страни. Някои оценки подлежат на различно тълкуване от страна на експертите. Предложенията за а, разширяване на правомощията на комисията а, не са нещо, което могат да приема. госпожа Тазановски. Господин Тазановски. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че се направиха тези стрес тестове и виждаме в резултат от тях, че нашите АЕЦ са в много добро състояние. Не е необходимо да се закриват. Резултатите от стрес тестовете обаче естествено няма да ни кажат дали ще закриваме дадена аец или не. Но се радвам, че благодарение на тестовете ще укрепим безопасността на нашите аец. Това са много сложни съоръжения. Ако подобни тестове се е, извършат в други неядрени сектори, може би ще излезе, че е, има такива сектори, в които трябва незабавно да се предприемат е, мерки и да се внесат промени. Каза се, че 50% от... Е, преди това се говореше, че 50% половината от АЕЦ в Европа няма да издържат, няма да минат стрес теста. Така че аз много се радвам от положителните резултати. Заедно с това се радвам, че ядрения надзор в отделните държави членки функционира по един независим начин, който тогава, когато се налага, отправя критики и че на това ниво имаме и сътрудничество, както и на общо европейско равнище. Отделните агенции, институции, мисля, че успяха да демонстрират, че системата ни е съвсем адекватна, така че аз не виждам някаква причина да променяме системата на проверки и контрол, която е създадена на национално ниво. Защото стана ясно, че системата е независима и е, разполага с голям капацитет. Те, Бих се разтревожил, ако тия задължения се прехвърлят на европейското ниво, където могат да възникнат различия и разнобои от чисто професионален характер. Благодаря. Господин... Госпожа Джордан, следващия оратор. А, благодаря, госпожо. Председател, говорим за европейските стрес тестове. Искам обаче да напомня на всички ви какво стана в Япония. Аварията в Япония бе причинена от две природни бедствия. Тогава стана ясно, че проблемът не е в самата ядрена технология, а в недостатъци в проекта, проектирането и организацията. Компетентните органи не са, не са последвали е, всъщност препоръките на тамошния регулатор. Можеше, можеше да се избегне аварията, ако ако бяха извлечени полуки от по-ранни инциденти. В Европа има добра култура в това отношение, е, както стана ясно от стрес-тестовете. Така че резолюцията ни трябва да отрази това и а, е, ползата от нашата работа трябва да бъде в гарантирането на запазването на културата на безопасност. И това тя да се поддържа на максимално високо ниво в Европейския съюз. Трябва сериозно да преработим законодателството, така щото да го подобрим там, където това е необходимо. Също така трябва да наблюдаваме а, изпълнението на препоръките на експертите в бъдеще. Също така трябва да дадем тласък на Европейския съюз, така че да бъде по-активен сред международните институции. Трябва да постигнем подобно ниво на стандарти за сигурност и безопасност и в трети страни, защото, както знаете, ядрената безопасност не познава граници. Като законодателен орган трябва да създадем една среда която да осигури е, достатъчно ниво на безопасност за гражданите ни. Трябват ни оперативни мерки и е, не можем да си позволим да, е, да загърбваме полуките, които могат да се извлекат от опита ни. Благодаря. Следващия оратор, господин Хер... госпожа Херцог. Благодаря. В момента се води среща между представители на Армения и Европейския парламент. Един от въпросите, който разгледахме там, бяха стрес-тестовете в Армения. Инициативата на европейските институции, с други думи, е пристъпила границите, престъпила границите на Европейския съюз. Та мисля, че е много важно страните от политиката за добро съседство да участват в този процес. Друго нещо, което искам да спомена. И аз искам да ви напомня за аварията в Фукушима, но в по-различна светлина. По-различно от това, което госпожа Йордан каза. Искам да ви напомня, че не успяхме да приемем резолюция по този въпрос, защото различията в мненията ни позволиха да достигнем до консенсус. Това ви го казвам просто защото се надявам а, с този доклад да не стане същото. Много е важно да се приеме този доклад. Не само а, понеже е важно Европейския парламент да има мнение, но а, и защото текста на комисията не е достатъчно добър. И определено може да се е, подобри чрез едно мнение на парламента. Защо не е добър текста на комисията? Получих няколко писма от представители на отрасала, които казват, че е, комисията е казала, че парламента е изискал а, списък, класация по качество на АЕЦ от комисията. Ние такова нещо не сме искали. Аз изпомням дебата в парламента. Е, have uh, had a problems with this list uh, and uh... Никой не се съгласи да се пишат такива списъци. Това си го спомня. Поне комисията ИТРЕ не е искала такъв uh, списък. Uh, I, so I think we have to be very, uh, very uh, kind of modest, but very correct in our... Да, а, мисля, че трябва да сме достатъчно скромни, но и максимално коректни а, в становището, становището си. Е, трябва нещата да останат а, в рамките на субсидиарността. Трябва да видим, ще променяме ли евроатом а, или пък а, ще предвидим а, нов енергиен а, договор, който да замени стария. В много страни общественото мнение и е, политическите нагласи са се променили. Това е важно да се подчертая. Единственото нещо, което искам да спомена, В Германия стрес тестовете за закритите АЕЦ, които още не са изведени от експлоатация, специално ще се разглеждат в бъдеще. Това е нещо ново. Така че трябва да подходим внимателно към закритите, но все още не изведени от експлоатация АЕЦ. Господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да ви а, поздравя, че с вашия подпис и с участието на нашата комисия се внася един текст, по който парламента ще може да води обсъждания по тази тежка тема. Аз мисля, че становището, съобщението на комисията не отразява качеството на контрола, който се извършва в държавите членки. Подобно на, държав... на някои колеги, смятам, че комисията няма компетентност да прецени тези неща. Не смятам, че комисията може да направи преценка, а гражданите в държавите членки водят много много важна, а, важни дебати по а, бъдещето на ядрената енергия. А, ние, когато а, разгледаме а, измененията, които бяха гласувани тази сутрин, трябва да разгледаме нещата а, отблизо. Ядрената енергия не може да а, функционира по предишния непрозрачен начин. Не би трябвало да ни се казва, че ядрената енергия е по-ефтина. Би трябвало да се включат всички разходи, всички разходи за сигурност, за за третиране на съответния обект и мисля, че ние си изпълнихме ролята във връзка с нашите компетенции в европейски мащаб. Искам да ви поздравя за тази инициатива, защото наистина трябва да свикнем да си обсъждаме нещата помежду си, макар и да не сме напълно съгласни, за да може да решим проблемите свързани с енергийния микс. Благодаря госпожа Тикал. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желала и аз ви поздравя за много балансирания текст и съм убедена, че всички политически групи ще сложат на страна доводите си, различията си по въпроса дали са за или против ядрената енергия, ще се съсредоточат върху безопасността на ядрената енергия. Това е много важно за резолюцията. Важно е да се приложат необходимите мерки за сигурност и особено препоръките, свързани с така наречените стрес-тестове които се извършват. И мисля също така, че е необходимо да има периодични прегледи на един път на 10 години, може би даже на 5. И е много важно тези оценки да се основават на някакви общи стандарти на безопасност. Процедурите би следвало да бъдат хармонизирани на равнище Европейски съюз. Разбира се, като се зачита принципа на субсидиарност. Един последен елемент е необходимостта да, от наличен достатъчен квалифициран персонал, който да бъде достатъчен във всички АЕЦ, и графикът на а, тези специализирани служители винаги би трябвало да се спазва. Също така би трябвало да имаме предвид а, дали а, е, наетите на а, втори договор лица са достатъчно квалифицирани. В някои случаи хората в АЕЦ, работещи в АЕЦ са претоварени и това е риск за сигурността. Хората, които работят в а, атомни електроцентрали, не би трябвало да носят а, бремето на финансовите ограничения, които и те би трябвало да бъдат защитени от ограничаването на финансовите ресурси. Господин Проди има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз бих желал подчертая това, което вече беше казано. Безопасността трябва да обхваща целият жизнен цикъл на един реактор, така че трябва да отчетем разходите, цената на безопасността което трябва да включи и извеждането от операцията и което включва също така изхвърлянето на отпадъците. Една оценка според една оценка, извеждането от експлоатация ще бъде през следващите няколко а, десетилетия от порядъка на 15 милиарда евро. Това са неща, които би трябвало да имаме предвид. И накрая бих желала да подчертая, че е необходимо да се намерят обекти и технологии, които да решат проблема с отпадъците има двойна цел на ядрената енергия. Тя има и военно приложение. И именно военната употреба, която ни е карала да приемем ядрени енергии и всъщност това доведе до последици, които не можехме да предвидим. Господин Видал Квадрас има думата. Мисля, че трябва да приветстваме този документ, който остава неутрален и най-добрият начин да се реши този въпрос е чрез обективност, твърдост, съсредоточаване върху факта и без идеологични дебати. Какви са фактите? Фактите са, че Европейския съюз особено след катастрофата, след бедствието в Фукушима, извърши стрес тестове на всичките си ядрени електроцентрали и а, отново взе позицията си на а, водещ в ядрената сигурност Европейските и националните регулаторни органи имаха жизненно важно отношение в това, а, жизненно важно значение в това отношение и а, те изготвиха препоръки, план за последващи дейности. Естествено, че има а, място за подобрения, както се отчита и от комисията, но стрес-тестовете показват, че няма технически причини за закриването на който която и да е от електроцентралите. Тук се говори, че трябва да се направи разлика между двете понятия. Аз ще, кажа, ще го кажа на английски safety and security, безопасност и сигурност, ядрената безопасност беше обект на една новосъздадена работна група която се занимава с този въпрос. Е, тя се занимава и с сигурността и предотвратяването на катастрофи във въздуха. Има а, международно законодателство, освен това по ядрена безопасност, което се спазва в Европейския съюз. И това законодателство следва да бъде упоменато тук, както и резолюцията, която би могла да бъде подобрена и аз съм сигурен, че ние ще я подобрим. Също така може да бъде и запазена, както е, е в сегашния и вид. Има една парламентарна процедура по ядрена безопасност. Е, е, Затова става дума, не е за нещо друго. Трябва да продължаваме да работим, за да постигнем една от постоянните ни цели след създаването на евратум. Тоест, трябва да поддържаме високо ниво на безопасност и съм сигурен, че този текст ще допринесе за това. Председателката, благодаря комисията, господин Тюрмес. Съвсем накратко, господин Тюрмес, две минути. Извинявайте, че закъснях. Текста на проекто резолюцията е добра основа, но мисля, че трябва да осъзнаваме, че по този въпрос за безопасността на реакторите, стрес теста не е те не е включил, например, падане на самолет върху ядрената централа, а ако би трябвало да се има предвид и а, а, положението на Слънцето, защото различни данни се получават през деня, в края на деня и вечерта. Пред следващото преразглеждане на директивата трябва да включва актуализирани и задължителни стандарти. Друг въпрос е въпроса за отговорността тря, сигурно знаете, че след Фукушима японските за трябва да платят общо 96 милиарда евро, които не могат да бъдат покрити от компаниите ако има голямо бедствие, ядрено бедствие, денагоплаците ще трябва да плащат. И ние сме в една ситуация, в която ако изградите една вятърна централа, вие ще трябва, ако има някаква катастрофа, вие трябва да платите за премахването на ветрогенераторите. А, тук не говорим и за въглероден диоксид. Имаме ядрени централи, които не плащат нито за риска, нито за извеждането от операция нито за риска. И най-голямото изкривяване във вътрешния пазар проистича от факта, че имаме тази технология, която вероятно по исторически причини никога не беше принудена да плати всички разходи. Именно това трябва да отразим в директивата, ако искаме тя да бъде директива, която наистина ще ни помогне да постигнем равнопоставеност в вътрешния вътрешния пазар. Председателката благодаря. Комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете ми да кажа, че ние приветстваме тази проекторезолюция, защото, както беше казано от много хора, тя е много балансирана, тя е изключва онзи аспект, който ние сме откроили в нашето съобщение, като приложението на изпълнението на препоръките, проистичащи от стрес-тестовете, преразглеждането на директивата за ядрената безопасност, ядрената застраховка и отговорност, както и усилията да се подобрят международните законодателни разпоредби по ядрена безопасност. Позволете ми да започна като кажа, че стрес-теста беше доброволно, безпредседентно упражнение в Европейския съюз, защото за първи път ние използвахме една и съща методология, за да можем да имаме едно последователно оценяване на риска във всички ядрени централи. Ние работихме усилено и аз мисля сега, че този резултат е прият като международен стандарт, свързан с стрес тестове. Искам да подчертая, този много положителен факт от страна на регулатора. Те са изчислили, че това упражнение е, всъщност е усилие на 500 души в продължение на година и половина. Мисля, че първия ни приоритет би трябвало да бъде насочен към прилагането на препоръките. Стрес Тестовете не би трябвало да бъдат някакво упражнение отново кое, на Брюксел, което ще остане на хартия. Това трябва да се преведе в дела. До края на годината а, има обещание на комисията да има национални а, планове за действие. Постигнахме съгласие с регулаторните органи да се проведе партньорска проверка на плановете за действие. След това ще трябва да видим как ще се превърнат в реалност тези препоръки. Комисията напълно осъзнава факта, че тази фаза на прилагане е национална отговорност, но ние ще разгледаме нещата в тя, е, отблизо и, както казахме в нашето съобщение, бихме желали да докладваме по този въпрос до юни 2014 година. И може би, ако това е от интерес на парламента, това задължение за комисията да дава отчети може да бъде подчертано. Във връзка с, с е, спешни случаи, ние сме е, разгледали това. Е, и сме поръчали проучване на този въпрос. По ядрената отговорност, както беше казано тук в парламента и преди, ние продължаваме да работим по въпроса, особено за да се постигне подобрение на ситуацията с, с потенциални жертви, за да се избегнат потенциални изкривявания в сферата на конкурентно способността на вътрешния пазар за електричество. Госпожо председател, ние сме особено удовлетворени, защото успяхме да е, установим интензивни контакти с съседните ни страни. Е, две такива държави, Украина и Швейцария, участваха пълноценно в тези стрес-тестове. Другите приеха методологията, макар че те приложиха други графици. Формулировката във вашата резолюция за Беларус и Русия може би трябва да го преразгледате, защото тя е, там текст е малко твърд. Беларус все още няма ядрени електроцентрали, но те са участвали във всички срещи с комисията, а Руската федерация започна собствени национални стрес тестове, но не са ги подкрепили с доклади в процеса на партньорски проверки, а са ги предали в Международната атомна агенция. И в заключение трябва да ви уверя, че ние ще направим всички усилия в процеса да подобрим прилагането и изменението на Конвенцията за ядрената безопасност на международно равнище. Ще участваме напълно в създадените работни групи и, както вече беше казано, тъй като ядрените а, катастрофи не познават граници, ние ще работим не само а, на европейско равнище, но и на световно равнище, за да постигнем а, най-възможното високо равнище на ядрена безопасност. И мога да ви уверя, това беше приоритет и преди аварията в Фукушима, но комисията работи за непрекъснатото повишаването, повишаване на ядрената безопасност. Благодаря ви. Председателката, благодаря. И с това приключваме дебата. Както казах в началото, Беше много полезно да изслушаме становищата на политическите групи, на отделни колеги. Както казах, нямаме време. Крайният срок за изменение е утре по обед, утре в 12 часа. Така че, моля, постарайте се да внесете измененията си. И с това приключваме днешното съседание. След 5 минути започваме заседанието на координаторите.